Уважаеми колеги, започваме работа. Моля да вземете местата си. Днес след обед имаме привилегията да работим заедно с височайши членове на Междуправителствения комитет по изменение на климата, познат като IPCC. Те ще ни направят презентация за един доклад, който стана печално известен. Той е свързан с измененията в климата, посветена основно на океаните и на криосферата в изменящия се климат. Казвам печално известен, защото резултатите вече ги знаем. Знаем, че ще ни разкажете драматични неща и много тъжни. Ние имаме задача като политици да реагираме на информацията. Благодаря за това, че отделихте от времето си. Няколко седмици ни отне, за да намерим време за тримата гости. Благодарим ви за това, че сте тук. Как ще работим? Тук има колеги от комисиите по развитие и рибарство, ДВ и ПЕШ. Добре дошли на тях. Ще разделим дебата на няколко части. Първата част ще бъде посветена на специалния доклад относно изменението на климата и земята. Ще работим до 3.20 по тази част. Следващата част ще бъде посветена на океаните и криосферата. Ще имаме презентация от около 10-15 минути и след това ще има спонтанни изказвания, защото трябва да сме максимално кратки и да дадем възможност на нашите експерти да ни отговорят. Благодаря още веднъж. Нека да започнем с първия доклад относно земята. Благодаря. Много ви благодарим за това, че можем да представим нашата работа. Доклада относно изменението на климата и земята ще бъде представен от мен, Джим Ски. Аз съм съпредседател на работна група 3 на IPCC и Жан Сеслана, който е един от от авторите на специалния доклад относно климата и земята. Надявам се, че малко надежда ще вкараме в цялата тази тъжна информация. Доклада има много дълго название. В него има много различни елементи. Как се получи този доклад, той се получи възоснова на 7 различни предложения от страна на 7 правителства, които участват в IPCC. Различните предложения бяха включени в рамките на един доклад, свързан с Земята. Половината от предложенията са свързани с опустеняването на Земята, другата половина са свързани с селското стопанство, с лесовътството и така нататък. Искам да благодаря на тези, които предложиха специален доклад относно земеползването, сълското стопанство и лесовътството. Този доклад има няколко различни глави. Искам да подчертая, че авторите искаха много този доклад да бъде разглеждан в неговата цялост, а не да бъде просто механичен сбор от частите. Така че беше положено усилие и в тази връзка. Започваме с глава, посветена на цялостната рамка и контекста. След това има една хоризонтална глава относно взаимодействието между Земята и климата. Тя се основава на е, физическите науки. Три конкретни глави, след това опустиняване, деградация и сигурност на храните. И след това приключваме с две глави, които също са хоризонтални Глава 6 разглежда различните евентуални възможности за действие и глава 7, която разглежда различните политики, които биха позволили тази, тези варианти да бъдат осъществени. 107 автора участваха от 52 държави, 40% от координиращите водещи автори са жени. За първи път в историята на IPCC имаме повече автори от развиващи се държави, отколкото от развити държави. Бих ви прочел цялата статистика. Всъщност трябва да знаете, че бяха положени колосални усилия, за да се оценят различните препоръки и да се предоставят коментари. Това са послания съответно на много високо ниво. На първо място, Земята е под е, все по-голям натиск от страна на човека. Е, освен това, Земята е част от решението. Не трябва да се забравя обаче, че Земята не може да реши всички наши проблеми, свързани с измененията на климата. Има и други неща, които трябва да бъдат взети предвид. Земята е критичен източник. Разчитаме на нея за вода, храна, здраве и благоденствие. Хората обаче я подлагат на все по-голям натиск и измененията в климата правят този натиск още по-сериозен. Е, Част от статистическите данни за тези тези. Е, първо говорим за затопляне с не повече от 1,53 градуса. Трябва да припомним, че Земята вече е, се е затопляла с повече от 1 градус и половина над повърхността. Това е за последното десетилетие в сравнение с предишните периоди. Настоящото използване на земята и липсата на биоразнообразие са безпредседентни в човешката история и измененията в климата влушават положението. Ако предприемам спешни действия, можем да гарантираме смягчаване на негативното въздействие от свръх използването на ресурси. Ако ограничим затоплянето по 2 градуса, ще ограничим негативното въздействие върху Земята. Съжалявам за това съкръщение Афолу. То означава селско стопанство, земеползване и лесовътство. На него се падат 23% от нетните антропогенни емисии на парникови газове. На земята се падат и 44% от нетните антропогенни емисии на метан. 50% от азота, който се прилага в селското стопанство, не се освоява от културите. А пасищата пък на тях се пада една трета или повече от една трета от човешките емисии на азотен оксид и около половината от емисиите в сълското стопанство като цяло. Деградацията, тя засяга неблагоприятно поминъка на хората. Тя се наблюдава някъде върху една четвърт от земята която не е замръзнала. Промените в земеползването и неустойчивото управление на земята се дължат най-вече на човека. Колегата Жан Клод ще говори по този въпрос. Измененията в климата влушават степента и скоростта на процесите, свързани с деградация на земята. Това има въздействие върху различния поминък на хората и обществените групи. Измененията в климата ще имат много отрицателно въздействие върху селското стопанство. Има ограничение на това доколко може да се предотврати и да се обърне тенденцията на опустиняването и деградацията. Ако се загуби напълно продуктивността на земята, възможностите за адаптиране ще бъдат ограничени. Що се отнася до следващата част от слайда, там е написано, че има ограничение от ко... във връзка с капацитета на системите да действат като място за поглъщане на въглерод. Що се отнася до въглерода, който е съхранен в почвата и под формата на биомас. Това е тъжната картина. Сега малко за надеждата. Координираните действия с цел справяне на измененията в климата могат едновременно да подобрят положението с земята, сигурността на храните и е, могат да допринесат за намаляването на глада. Ще ви опиша цветовете на тази картина онези места, които са в светли нюанси, нека да отворя една скоба, всъщност авторите разгледаха 40 възможни варианта за смягчаване на въздействието върху климата, земята. Те разгледаха възможностите за действия по отношение на сигурността, деградацията, сигурността на храните имам предвид, селското стопанство и така нататък. Значи, тези 40 варианта за действие, ако срещу тях има син цвят, има добра възможност за подобрение. Ако цвета не е, е син, значи няма да има ползи. Ето виждате, че има възможност да има сериозни ползи, ако се предприемат всички тези мерки. Те сега не се виждат на екрана, но някои варианти за действие, като агролесовътство или по-добро използване на земята, могат е, да доведат до много сериозно смягчаване на негативното въздействие върху земята. Колегата Жан Клод ще говори по този въпрос. Предишният доклад на IPCC относно затоплянето на Земята споменаваше, че има известно съпротивление срещу някои предвидени варианти за действие, например използването на биоенергия. Доклада сега ни дава възможност да осъзнаем по-добре какви са вариантите във връзка с тези големи възможности за смягчаване на въздействието. Относно биоенергетиката и най-добрите практики, познати, познати като БЕКС, трябва да кажем, че възможно е да има негативни въздействия, ако те се разгърнат без да се обръща внимание на конкретни особености. От друга страна обаче, ако погледнем другите варианти за действие и отделим внимание на възможностите за растеж на използването на биоенергетиката, може да има и сериозни ползи. Основното послание тук е, че е, ние се опитахме в крайна сметка е, да докажем, че биоенергетиката не е задължително да е лоша. Просто много зависи от това как ще се разгърнат тези варианти. Относно другите варианти е, на действие и улесняването на разгръщането на подобни варианти, подчертаваме, че е много важно да се измерва и наблюдава промяната в земеползването, това е важно. Трябва да има информационни и комуникационни технологии, трябва да се инвестират повече средства в човешки ресурси и институционален капацитет, трябва да се подобри достъпа до кредитиране за фермерите и за онези, които контролират земята. След това споменаваме по-добър достъп до пазари, промяна на възможностите за издържане, за поминък на хората, подготовка за суши, е, застраховки, свързани с промени във времето, здравни застраховки, социална защита и добро управление накрая. Това е моята част от е, презентацията. Така ще приключа. Мисля, че е, Основното послание е следното. По-доброто управление на Земята може да играе важна роля в спряването с измененията в климата, но не може да свърши всичко. И други е, сектори също са важни. Така ще дам думата на колегата. В, тоя, е, в този доклад е, ние говорим за глобалната система за продоволствие. Тази глобалната система за продоволствие включва производството, преработката, подготовката и потреблението на храна и резултатът от тези дейности, в това число социално-економическите и екологични резултати на глобално ниво. В момента между 25 и 30% от, общото производство, от общата произведена храна се разхищава. Второ, промените в потреблението доведоха до това, че, над, че около 2 милиарда възрастни с наднормено тегло или са затластели. И освен това 821 милиона души са недохранени, т.е. продоволствената сигурност е изправена през заплаха. Климатичните изменения оказаха влияние върху продоволствената сигурност. Знаем, че в е, някои райони с е, по-низките широчини е, реколтата от някои култури, като царевица и жито, намаля, докато в други региони някои Реколтата от някои култури се увеличи през последните десетилетия. Климатичните изменения доведоха до намаляване на процента отглеждани животни и намаляване на производителността. Освен това, има рискове за стабилността на осигуряването с храна като резултат от климатичните изменения тъй като тази стабилност по всяка вероятност ще спадне. Освен това, увеличаването на, на нивото на въглеродния двуокис може да доведе до намаляване на хранителната стойност на културите. Средните економически модели предвиждат увеличение с между 1 и 23% на цените на храни поради климатичните изменения от 2050 година, което може да доведе до повишен риск от е, продоволствена сигурност. Е, Най- отражението ще бъде най-сериозно върху най-уязвимите. Освен това, е, затоплянето може да доведе до засилена миграция вътре в страните и между граници. Сега на тази графика започ, виждате скала на загряване, ние вече на затопляне. В момента виждаме, че повишаването на температурите води до повишаване на цените на хранителните стоки. Ако температурата се повиши с 1,5 градуса, ще се е, увеличи цената на е, хранителните стоки, а при повишаване с е, повече от 1,5 градуса може да настъпи криза в продоволствието. Емисиите от глобалната система за храните се смятат, че са между 21 и 37% от общите нетни антропогентни емисии на парникови газове. Има възможности за реагиране в цялата система от производство до потреблението, в това число разхищение тези решения могат да се приложат, за да се осигури адаптиране и неутрализиране на последиците. Както каза Тим, редица варианти имат полза за раз... във връзка с различни предизвикателства, свързани с използването на земя. Общият потенциал от дейностите по земеделие и животновътство, както и агролесовътството, се смята, че ще бъдат между 2,3 и 9 до 2030 година. Разхищенията на храна дават между 8 и 10% от антропогенните емисии на парникови газове. Намаляване на тези загуби и разхищения могат да освободят милиони квадратни километри земя до 2050 година. Разнообразната диета, повече плодове, зеленчуци, белтачини, култури и ядки могат да доведат до интегриране, до разнообразяване на производството. По този начин ще ни помогне да се адаптираме към климатичните изменения. В 2050 година преминаването към здравословно хранене може да освободи милиони километри земя, с което ще се намалят емисиите. И в заключение искам да предупредя, че забавянето на мерките за смягчаване на климатичните изменения във всички сектори ще имат отрицателен ефект върху устойчивото развитие и е, може да има необратимо въздействие върху някои екосистеми. Бързите действия, заедно с устойчиво управление на земите устойчивото развитие, ще намали риска за милиони, ще е, намали опасността от е, опустиняване, деградация на земята и климатичните изменения отлагане на намаляването на емисиите от всички сектори ще доведе до по-сериозни економически последици за всички. Thank you very much. Um, so we're going to have a... Сега имате думата за спонтанни изказвания. Първият въпрос е към Доналд Тръмп. За съжаление, той не е в залата. И без да правя никакви сравнения, първият, на когото ще дам думата, е Петър Лизе. След това ще дам възможно 5-6 души. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Пределно ясно е, че носим огромна отговорност пред нашите деца и внуци. Моят въпрос е какви ще бъдат трудностите за следващите поколения? Ако не предприемем нужните действия, през 2100 година нивото на океаните ще се повиши с 1 метър. Според някои сценарии, след това Например, ако се разтопи леда в Гренландия, нивото ще се повиши много повече. Бих искал да разбера научната обосновка на този сценарий каква е вероятността, ако не предприемем нужните мерки през следващите години, да възникнат тези сценарии и какво би се случило след 2100. И бихте ли ми казали каква е научната прогноза за периода след 2100 година? Сега от името на стилистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря на гостите. Аз мисля, че трябва да наречем нещата с истинските им имена. От Белия дом идва огромна опасност. Те се оттеглиха от споразумението. Само 20% от страните по света ще постигнат целите има страни, които не предприемат нищо. Дами и господа, ако не предприемем мерки до 2050 година, колко време ще, с колко време ще разполагаме след 2050 година, за да предприемем нещо? Смятате ли, че едно евентуално решение е глобален екологичен данък. Сега за Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Прочетах доклада с много голям интерес и имам въпрос свързан с общата сълскостопанска политика. Говорим за управление на земята, и за това как да подобрим това управление. Но ние бихме искали да приемем мерки, така че да тези мерки да облагодетелстват и селското стопанство, и продоволствената сигурност. Това, което искам да кажа е, че няма съвършен селскостопански модел. Затова би трябвало да намерим най-добрия начин да намалим екологичния отпечатък в максимална степен в парламента. Ние непрекъснато говорим за това кой е най-добрият селскостопански модел. И има групи, които казват, че ние имаме нужда от, продук... от продуктивен а, модел, т.е. да използваме по-малко земя за производство на същото количество земя. По този начин е, ние ще помогнем на биологичното разнообразие. Други казват, не, не, не, сълскостопанското производство трябва да е, е екологосъобразно, т.е. екстензивно. Е, този тип селско стопанство предполага увеличение на сълскостопанските площи. Какво според вас трябва да предприемем? От името на зелените. Благодаря за интересните презентации. Трябва да си призная, че не прочетах пълния доклад и там не видях да се говори за ерозия на почвите в почвата може, почвата може да улавя въглерода. Обърнали ли сте внимание на този въпрос в доклада? И сега от името на Обединената левица. Аня Хазекамп. Благодаря за презентацията. Докладът ви показва ясно, че ние трябва да обръщаме много повече внимание на храните, когато говорим за околна среда и климата. Вие говорихте за необходимостта от промяна в храненето, за да предотвратим кризата, екологичната катастрофа бихте ли споделили няколко приоритета за политика, за промяна в политиката на Европейския съюз, за да се постигне тази промяна в храненето. В доклада говорите за по-устойчиво хранене. Виждаме, че производството на месо предизвиква повече емисии от целия транспортен сектор. Освен това, производството на месо и млечни продукти е, е отговорно за 80% обезлесяването в глобален мащаб. Какво трябва според вас да направим, за да се реши този огромен проблем? И как да променим общата сълскостопанска политика и търговската ни политика? Надявам се, че ще можете да кажете нещо и за огромните субсидии за животновътство и за производството и търговията с местни млечни продукти. Госпожа Дали от Социалистите и демократите. Благодаря на експертите. Ние многократно сме говорили за бъдещите поколения, за нашите деца и внуци. Мнозина от нас обаче усещат ефекта и днес. И това, което разбирам от този доклад е, че ако не предприемем спешни действия, резултатите ще се усетят не само от нас, не само от нашите деца и внуци, но и от самите нас. Чухме, че има нужда от спешни действия, ако искаме да смекчим отрицателното отражение. Бихте ли ни казали по-подробно какво разбирате под спешни неотложни действия? Питам, защото често разглеждаме такива доклади, чуваме е, красиви думи, но когато стигнем до законодателство, започваме да водим дебати за това как да изглеждат спешните действия, ако искаме да не превишим границата от 1,5 градуса. Кои мерки дали мерките, предложени от Европейската комисия, могат да бъдат категоризирани като неотложни и кое всъщност би било неотложна мярка според вас? Колегата Новак от ТНП. Питам се дали можем без да променим начина си на живот, да постигнем някаква значителна промяна. Имаме все повече супермаркети, консумираме все повече. Смятаме, че селското стопанство не е виновно за ограничаването на биологичното разнообразие. Всъщност, нашият начин на живот, нашият начин, нашето потребление а, водят до унищожаване на почвата на много видове. И аз се питам дали всички тези мерки ще доведат до реално влияние върху климатичните изменения или пък всъщност трябва да променим начина си на живот. И така, повече няма да приемам заявки за изказване. Мартин Хауслик. Благодаря, господин председател. Много беше интересно да чуем това, което казаха авторите. Аз имам два въпроса. Единият е свързан с биоенергията. Искам да ви попитам с оглед на споровете по тази тема. Бихте ли казали нещо повече за това, дали европейската политика би довела до положителен резултат и би избегнала отрицателните страни на биоенергията и какъв, по какъв път трябва да тръгне Европейския съюз. Второ, къде в глобалната економическа система според вас има възможност да възприемем система на зелени финанси, така да се каже. Клаус Бюшнер от името на зелените. Благодаря. Имам две кратки забележки. Първо, бе казано вече, че екологичното замеделие е, използва твърде много земя и на практика се конкурира, така да се каже, с екстенсивното или земеделие. Това не е вярно. Еко е, земеделието е, е, всъщност може би е по-щадящо, но конвенционалното земеделие има по-високи доходи. И специално по отношение на животновътството и кравите, много важно е, е какъв е фуража. В зависимост от фуража се е, е, определят и емисиите на метан при определени видове фуражи метанът е точно толкова голямо количество, колкото и при екстензивното земеделие. И сега от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Беше удоволствие да изслушаме презентацията. Презентацията беше кратка. Предполагам, че това е било преднамерено, защото експертите е, са очаквали да чуят е, въпроси. Сега, при всичките научни изследвания, аз е, се очудвам на това, че нещо трябва да се направи. Е, очевидно, ние имаме нужда от ясен сценарий. Много беше интересно това, което казахте, че научните изследвания са били извършени в развитите страни. Какви са заключенията от би било интересно да чуем изследвания, направени в развиващи страни. Бихте ли ни обяснили Как биват подбирани у нези, които извършват тези проучвания? Господин Кокалис от името на Обединената левица. Благодаря на Междуправителствения комитет за това, което ни представиха. Аз имам два въпроса. Единият тук за сценарий 2,2.6, т.е. придържане към споразумението в Париж. Как би трябвало да изглежда според вас Зеления пакт? И в Съединените щати след изборите ако приемат зеления пакт, ще останат в споразумението от Париж. В бъдеще ще предоставите ли повече информация за цената на отлагането на съкръщаването на емисиите на парникови газове и какво е бъдещето на Междуправителствения комитет? Каква е вашата мисия? Да, по-точни -по сценарии, промяна в скалата, акцент не толкова върху акцент върху економическия аспект. Още един въпрос. Промяна от антропогенен до антрокоптоник. антропоптоник подход. От името на Обнови Европа. Благодаря ви за много интересните изложения. В броя на економист от тази седмица бяха предложени много интересни решения за метана – неговата сила е 22 пъти повече, отколкото на въглеродния диоксид. Оказва се, че е възможно да се намали метана от животните с 80%. И аз съм убеден, че и вие имате идеи за това. И презентациите бяха чудесни но ние живеем в колективна депресия. Забравяме, че имаме нужда от научно-технически новости, с които да излезем от тази ситуация. Това се е случвало и в, и в миналото в човешката история. Благодаря ви. Последният въпрос от зелените. Благодаря за, това, за тази интересна презентация, която подчертава значението на опазването на почвите, не само в Европейския съюз, но и в трети страни. Надявам се, че Европейската комисия ще се съобрази с това и ще предложи директива за опазване на почвите. Въпросът ми е във връзка с селското стопанство. В доклада се вижда, че интензивното земеделие влияе върху е, емисиите на въглероден диоксид и деградацията на почвите. Но заключенията в доклада не казват ясно, че не можем да запазим, да, да продължим с сегашния начин на потребление селско стопанство е, не се използват е, възможностите за складиране на въглероден двокис. Когато се измерват емисиите, свързани с селското стопанство, ние трябва да измерваме не само емисиите на трактор, но и възможностите за съхранение на въглероден двокис. Казахте, че ако потребяваме повече растителна храна, можем да освободим големи количества земя. С тази освободена земя може да се възстанови екосистемата. Имате около 10 минути, за да отговорите на многобройните въпроси. Страхувам се, че е, след като става дума за 1200 страници доклад, е, ще е, трябва да бъда много лаконичен в отговорите. всъщност, отговори можете да намерите именно в пълния доклад, може би. Но ще дам думата и на колегата, за да допълни. Всъщност, в рамките на Междуправителствения комитет не се извършват изследвания. Използват се различни изследвания и данните се обобщават. Това е много важно. Членовете на правителствата, както и наблюдателите от организациите, включително и от организации на Европейския съюз, е, се ръководят най-вече от, е, така да се каже, експертните е, становища на бюрото. Като Естествено, ние сме много балансирани, включително и по полова принадлежност, но и по принадлежност към различни научни институции. Физически физика, химия и така нататък, биология, всичко това е представено в рамките на научната експертиза. Аз работя най-вече по намаляване на и възможностите за намаляване на вредното въздействие и при всички положения смятам, че трябва да се направят усилия, най-вече за да се преодолеят определени бариери в държавите членки. Бе зададен въпрос за данъците върху въглеродните емисии. IPCC никога не е пред разписвал някаква политика, нито е излизал с препоръки. Работим по по-различен начин, като имаме предвид всички доказателства и политически инструменти, които могат да се комбинират, които трябва да се подбират. Така че данъка върху въглеродните емисии може би ще бъде само част от комбинираните подходи в определени случаи. Спешния характер на действията, които трябва да се предприемат, това е в раздел Д в близко бъдеще се разглежда там необходимите действия и в кратки срокове се предлагат определени мерки политически, включително е, трансфер на знания, на технологии, финансови механизми, е, като е, по-специфично се разглеждат някои от мерките в съответните раздели и глави. Преди да дам думата на моя колега, нека да кажа още нещичко по, по, от по-общ характер. Има много ясно послание за това, че решенията трябва естествено да се взимат на местно равнище, като се отчитат обстоятелствата на местно равнище мерките в Европа и решенията, които ще се търсят, е, ще бъдат по-различни от тези в Латинска Америка и това е напълно допустимо. Е, нека е, да имаме предвид и това, че очакваме естествено и земеделските стопани да допринесат за намаляване на вредните емисии не можете е, да предложите само един вид е, мерки и действия, които да обхващат, да кажем, само е, определена посока на развитие. Не можете да предлагате единствено вегетарианство или веганство на хората или е, е, смяна на хранителния режим. Не. Е, трябва да се търси комбиниран подход, който да включва различни мерки и още веднъж моля да имате предвид, че не мога да обобщя доклада за 15 минути в рамките, след като той обхваща 1200 страници. Различни са опциите, които предлагат, естествено, и предизвикателства, но и ползи. Нека да имаме предвид селскостопанския сектор, като, например. Там е, има политика по отношение на е, доставките на хранителни продукти, по отношение на продоволственото снабдяване. Други обхващат животновъзство, растениевътство и така нататък. Или хранителен режим. Е, различни е, са предизвикателствата пред нас и затова различни са и мерките. Е, необходими са преходни периоди за изпълнение на различните възможности. Е, как по-конкретно да разгледаме някои от възможните мерки във връзка с деградация на земите, например? или въпросите е, свързани с е, е, въглеродните емисии, с ерозия на почвата и така нататък. Когато говорим за всички тези проблеми, възниква, може би, напрежение какво може да се направи по отношение на земеползването, преминаване към по-интензивно, а не толкова екстензивно земеделие и същевременно времено намаляване на е, емисиите в вредните емисии в животновътството. Но когато разгледате е, емисиите е, в резултат на производството, ще видите, че намаляването на емисиите, борбата срещу деградация на почвите би трябвало да се разглеждат в тяхната връзка и да се търси комбиниран подход намаляване на е, загубата и разхищението на хранителни продукти, например, е, ако разгледаме продоволствената верига. И същевременно можем да търсим синергия е, с някои от препоръките по СИТЕС. Така че в някои случаи има твърде високо потребление на животи, продукти с животински происход. Има някои препоръки е, във връзка с потреблението, във връзка с е, хранителните режими, които могат също да послушат като допълнителен елемент. И така, всъщност, би трябвало да търсим компромисните и комбинираните подходи. Нека, след като чухме Жан-Франсуа, да добавя още нещо – Справедлив преход. Това е, е изключително важно послание. Е, знае, че и в е, Шотландия това е всъщност ключовото послание. Когато става дума за намаляване на климатичните промени и за опазване на климата, трябва да оточним, че трябва да потърсим и финансови стимули, е, за да е, стимулираме земеделските стопани да е, правят повече по отношение на опазване на почвите, срещу деградацията на земята, за намаляване на вредните емисии в животновътство, растениевътство и така нататък. Всичко това ще е, допринесе за един по-добър резултат в селското стопанство и ще ангажира повече селско-стопанската общност е, обезлесяването е, политиката ни срещу климатичните промени, естествено не бива да се ограничава единствено до селското стопанство. Трябва да имаме предвид и а, газовите емисии, които са не непременно от собственото производство, но също и от а, импортни стоки, хранителни продукти или други. А, е, Европейският е, съюз е, естествено ще пострада, ако не предприеме тези мерки. Имам предвид най-вече производството на хранителни продукти. Да, благодаря. Сега ще преминем към втората сесия и ще разгледаме доклада в частта му, която се отнася до крайбрежни зони, океани и така нататък. Нека да ви кажа и още нещо. След като разгледаме и тази втора част, ще последва гласуване, за което ще ви са необходими карти за гласуване, така че е, сега нека да се посветим на втория доклад. Да, благодаря. Аз се казвам Клътнар. Е, аз ръководя всъщност втората група на е, Междуправителствения комитет. Става дума за степента на уязвимост, най-вече за океани, за криосферата така че е, е, тук нещата ще се разгледат вече в малко по-различен аспект е, отколкото при земята и земеползването. Разгледани са различни опции във връзка с възможните системи. Опитваме се да допълним общата картина в основния доклад. Тук нещата ще прозвучат подобно на това, което вече чухте за доклада за земята. И има една, едно основно послание – около 20% от е, планетата са е, е, силно засегнати от климатичните промени и това се отнася също до криосферата и до океаните. От десетилетия говорим за неблагоприятните последствия за природата и за човечеството и ето, че някои от тези последствия вече могат да бъдат наблюдавани. Е, структурата е, на съответните глави е, е свързана с океаните, водите, океанските води. Какво точно имаме предвид, когато говорим за климатични промени и океани? В друга глава разглеждаме високопланинските райони, малките е, ледници, е, например в Европа, в Източна Африка, тропическите Анди, Индонезия, е, е, намаляват много силно и се топят. Е, имаме различни е, видове, които са се адаптирали към снега, към студа, е, но те намаляват в резултат на климатичните промени. Това е големия риск. Същевременно намаляват и ресурсите от свежа вода. Тоест, водните ресурси са застрашени много сериозно и от тук, естествено, и много други а, сфери и аспекти на живота, включително и а, туризъм, културни а, активи. Следващият въпрос, който сме разгледали в доклада, е по полярния регион и промените там. Арктическо море намалява глобалното затопляне от 1,5 градуса Целзий всъщност води именно до това намаляване на водите в Арктика и на ледниците там. Също времено е, при едно затопляне от 2 е, е, градуса ще почувстваме съвсем драстично настъпващите промени в рамките на една до три години. Постоянният студ, сковаващият студ, характерен за Арктика, вече всъщност не е толкова постоянен, изкобаващ е, в резултат на е, парниковите газове в атмосферата. Глобалното затопляне е, застрашава арктическия регион. Океаните, морският живот, животът в моретата също са засегнати. Повече от 90% от е, екстремните горещини е, в е, климатичната система всъщност се поемат от океаните. Океаните се затоплят. Това на практика намалява така, смесването, ограничава смесването на водните пластове и от тук вече се появява оксигенизирането и съответно застрашаването на живота, на прехраната на видовете в океана. И така, нека да видим крайбрежните екосистеми и океанските екосистеми, бъдещите рискове ако о, има затопляне от 1,5 е, градуса Целзий, 2 е, градуса Целзий. Е, в доклада с, се изхожда от затопляне от 1,5 градуса и тук виждаме как магнитута намалява и това се отразява на състоянието на а, океана. А, ние а, всъщност а, все още сме далеч от тази цел. А, е, рисковете са е, много е, високи и при 1,5 градуса затопляне около 90% от системите, екосистемите ще се загубят. Това ще застраши поминъка на рибарите, при 1,5 е, градуса глобално е, затопляне е, редица сфери ще бъдат подложени на риск, ще бъдат застрашени водните ресурси, горските масиви, е, залесените площи, поминъка на рибарите и така нататък. Е, всичко това, естествено, е, не бива да се губи, така че ползите за много сектори ще бъдат големи, ограничени температури при затоплянето на земята и съответните сценарии е, при различните видове е, е, затопляне и различната степен на повишаване на температурата. С синьо са отбелязани сферите, където се наблюдава увеличаване на температурата, с зелено или жълто намаляването на температурата повече от 5 градуса, съгласно Парижското споразумение, вече са фатални. Най-вече в крайбрежните зони Риболовът е, ще бъде голямото предизвикателство и за местните е, общности, но и за е, преговорите е, между държавите членки. И така, нека да видим е, всъщност е, е, от какво зависи живота. Всъщност, при така, ограничени температурни нива има по отношение на рибните популации, определени рискове ще трябва да се намалят и другите опасности във връзка с здравето на хората, с продоволствената сигурност, с безопасността на храните. И нека сега да кажа няколко думи и за един въпрос, който вече бе засегнат по време на а, дискусията, а именно нивото на а, моретата, морското равнище а, при а, а, редукция, това е, е синята линия в графиката, как изглеждат нещата и какво става, когато линията е червена, т.е. има покачване. Губим всъщност Арктика, губим глечерите, ледниците, се топят лед, леденото покритие също се топи. И имаме избор между под 1 метър или няколко метра до 2300 е, в зависимост от е, е, нашите действия. Но лошият сценарий е в случай, че нашето ниво на амбиция остане твърде ниско така че ще трябва да помислим много сериозно по това, дали ще стане, ще изберем варианта 1 метър или под 1 метър до няколко метра, или ще стигнем до тези невероятни висоти от 2300 метра. И така, Гренландия, Антарктика, са застрашени 680 милиона е, души е, е, се чувстват застрашени, защото живеят на малки острови и островни държави. Нивото на морското равнище всъщност нараства от 1,10 метра през 2100 година и няколко метра до 2300 годината 2300. И нека да видим сега какви са екстремалните морски равнища и събитията с такива екстремални равнища в миналото те са били значително по-рядко явление. В бъдеще ще стават все по-чести тези събития. И ще има повече е, бури, ще има повече наводнения, ще се губи земя най-вече в малките е, острови. Е, това е съвсем реална опасност. До 2050 година се налагат много спешни мерки в това отношение. И нека да видим как изглежда едно сравнение, което е направено в е, Междуправителствения комитет. Е, развитие на риска при настоящите мерки за овладяване на затоплянето и при едни по-амбициозни мерки, дори и при сценарий с високи емисии до края на нашето столетие, ще трябва да се предприемат много сериозни мерки, за да се спасат малките острови. Вие виждате, че в зелено са отбелязани възможностите за адаптиране при едни по- съществени мерки за намаляване на затоплянето в дългосрочен аспект. Относно промените в обществата, хората, които са най-изложени на промените и са най-уязвими, имат най-често най-малка възможност да реагират. Въздействието на изменението в климата се случва в такива времеви рамки, че времевите хоризонти са по-дълги от това, което предвиждат правителствата в момента. Тези правителствени мерки са твърде раздробени и по някакъв начин остават само в рамките на административните граници и сектори. Освен това, капацитета на правителствените системи не е толкова стабилен и висок, за да се откликне на мащаба на съответните рискове. В обобщение, този доклад показва, че върху 80% от повърхността на Земята. Има промени върху и в системите, които поддържат живота. От върха на планината до дълбочината на океана. Тези промени ще продължат в идните поколения. Това означава, че имаме горещи вълни, имаме увеличаване на морското равнище, имаме промяна на химичния състав на океаните и така нататък. Ако погледнем цялостната картина на трите специални доклада на IPCC от последната година, между другото, това е едно сериозно усилие. В тези доклади Искаме да подчертаем следното. За да минимизираме въздействието и рисковете, всяка година е от значение, всеки избор е от значение и политическата и обществената воля също е от значение. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря. Списъка с спонтанните изказвания е отворен. Двама, четирима, шест, седем, осем. Да видим. Ще започнем с НП Петър Вандален. Благодаря, господин председател. Благодаря за а, обобщението, което бе представено тук на този много обширен и дълъг доклад. Интересуват ме особено посланията по отношение на рибарството. В Северно море, в Атлантическия океан всъщност се лови вече много по-малко риба. И се очаква, така да се каже, много бързо да стигнем до 50% по-малко от това, което се лови през 2021 година, да кажем, при определено неблагоприятно развитие. Това означава, естествено, опасност за поминъка на рибарите, но също и увеличаване на вредните емисии. Как точно на практика бихме могли да възстановим рибните запаси по пътя на борбата срещу климатичните промени? Какви конкретни мерки се предлагат? Мириам Дали от Социалистите и Демократите. Налага се да реагирам. Прочетох доклада, шокирах се. Сега чух и представянето и то ме шокира още веднъж. Е, Малта е ниска земя, имаме много крайбрежни градове. Чуваме, че морското равнище продължава да е, нараства. Чуваме, че изключителни събития, които наблюдаваме веднъж на 100 години, могат да започнат да се наблюдават всяка година. За хора, които са от острови като мен, това е много тревожно. Ние няма нужда да чакаме 100 години в Малта, ние усещаме въздействието и в момента. Искам да ви попитам във връзка с вашите заключения. Аз лично вярвам, че океаните крият голям потенциал, що се отнася до смягчаване на въздействието върху климата, Казва се, че ако се предприемат действия свързани с океаните, може да има 21% намаление на вредните емисии. В същото време обаче има и проблеми свързани с декарбонизацията на морския транспорт, альтернативните горива. Съответно, виждате и тук ще трябва да има допълнителни инвестиции и да се търси ново развитие, що се отнася до устойчивото използване на океаните. Затова кажете малко повече как е, виждате развитието от тук нататък по отношение на океаните и какво смятате за технологичното е, развитие. Дали ще има потенциал за по-бързо технологично развитие, свързано с океаните, спрямо това, което се смяташе преди няколко години. Катрин Шабо от Да обновим Европа. Oui, pardon, excusez-moi. Благодаря за презентацията. Най-напред искам да изразя своето задоволство. През 2014 година с други представители на гражданското общество създадахме една платформа Океан и климат. Тогава океанът отсъстваше от преговорите и бяхме много горди, защото на конференцията в Париж успяхме да въведем думата океан в преамбюла на споразумението. Океанът играе изключително важна роля в, климат, в климата, в рав... климатичното равновесие. Но дали океанът не е част от решенията? Аз мисля, че ние не можем да не се радваме от това, че учените участват в дебата, който се води в гражданското общество. Е, и по въпросите на е, океана. Искам да спомена един документ, е, публикуван от една инициатива на няколко държави. На брошурата наречена Ocean for Climate. Там е описана ролята на океана в климата. На мен ми е трудно да разбера, когато ви слушаме, когато виждаме графиките на учените, става ясно, че мерките, които трябва да предприемем, трябва да бъдат незабавни. Но дори е, и да предприемем незабавни мерки, е, океанът е, така да се каже, инерционна система и ефектът няма да е незабавен. Бихте ли ни обяснили следното. Какви решения могат да бъдат предприяти за защита на морските екосистеми, но ако предприеме мерки днес, ще настъпят ли бързи резултати от името на зелените сега? Грейс Осаливан, благодаря господин председател. Тревожно е онова, което чуваме. Видяхте какви са резултатите, очертани в тези доклади. Всъщност, подобно на други колеги, трябва да кажа, че аз съм изключително притеснена. Видях тези данни. Океаните покриват повече от 70% от повърхността на Земята. 97% от водата на нашата планета всъщност е вода на океаните. Понякога се чудя дали трябва да наричаме планетата Земя или планета Океан. Всъщност океана е основния лост, който имаме, за да смекчим въздействието върху климата и да адаптираме действията си. Ако естествено действаме достатъчно бързо. Затова искам да попитам нашите гости – ако Европейския съюз приеме един много категоричен договор по отношение на океаните, ако създадем нещо като океански резервати и ако ограничим човешката дейност в океаните до 2300 година, това ще помогне ли? Ако Европейския съюз намали емисиите на въглерод с поне 65% до 2030 година, смятате ли, че подобни действия ще имат значение? Вчера бях на среща, където PCI представи един списък с обекти от общ интерес и проекти от общ интерес. Част от тези проекти са свързани с вноса на шистов газ от Пенсилвания в САЩ. Вече споменахте, че САЩ обръща гръб на това а, спора, а, споразумение. А Европейския съюз планира да толерира действия като тези на Ирландия, която също се опитва да извлича шистов газ от западния си бряг, мисля, че подобни действия трябва да бъдат контрирани по някакъв начин. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Аз съм председател на Комисията по рибарство и търся надеждата във всичко това. Трябва да спрем глобалното затопляне, трябва да предприемем съответните мерки. Чуваме, че рибните запаси ще намалеят сериозно. Това се вижда в цялата планета. Всъщност, много често запасите намаляват поради лоши практики, като свръхулова. Понякога някои запаси са намалели за няколко десетилетия с 85%. Ако предприемем точните мерки, ако спрем свръхулова, ако позволим на запасите да се възстановят, ако ловят е, хората риба по малко по-устойчив начин, всъщност можем да имаме повече риба, отколкото сме имали в миналото. Не всичко се дължи на измененията в климата. Благодаря Майкъл Блос от Зелените. Благодаря. Това, което е написано в доклада е ужасяващо. Благодаря за това, че представихте вашите заключения. Метър и 10 см до края на века, казахте, и няколко метра до 2300 година. Какви ще бъдат разходите, свързани с всичко това? Какво ще бъде въздействието върху Европейския съюз и какви ще бъдат съответно ползите от бързите действия, за да не се стига до такива големи разходи. Къде да инвестираме? И на следващо място, бихте ли свели вашите заключения до нивото на С? Колко хора в Европейския съюз ще бъдат засегнати по-скоро от това повишаване на нивото не трябва ли да обясним на нашите държави, че нашите избирателни райони в крайна сметка ще бъдат засегнати. Не става дума за някакви абстрактни стоености. Благодаря. Пьер Карлескин от Да обновим Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на доклада. Няма да повтарям казаното от колегите по рибно стопанство. Само един коментар има ли повече риба, въпросът а, трябва да бъде разбираме това, което казвате. А, и то е, че дали при всички случаи ще има промяна. Не непременно в а, количеството, а в качеството. Видовете се изменят. И има е, рибните е, рибите мигрират с 25 е, км на, на север. И моят въпрос е, ние ще имаме мандат да се произнесем по общата политика за рибно стопанство това, което ни представя комисията е една оценка. Аз мисля, че политиката трябва да ни подготви за 2040 година. Но през 2040 година е на много вероятно рибните запаси да бъдат изцяло променени в Европа. Необходимо ли е да разгледаме този въпрос в дълбочина, за да можем да се, адап... да се адаптираме след 40 години? Нещата ще бъдат по всяка вероятност съвсем различни. Благодаря последните двама оратори от зелените, госпожа Паулус. Благодаря за този доклад. Няколко колеги вече изтъкнаха, че онова, което е написано в него е наистина плашещо. Един въпрос, който би внесъл още по-голям ужас в цялата картина, защото в крайна сметка пермафрост е в много тежко състояние и много морета на север, които са били вечно замръзнали, сега вече позволяват корабоплаването. Стария, дълбокия лед отдавна си замина от земята. Можем ли да очакваме той да се възстанови дори след като се предприемат мерки? От десетилетия има сателитни снимки, които показват смаляването на е, леда. Присъствах на едно събитие, на което имаше един палеонтолог. Той каза, че в Арктическия океан, Северния ледовит океан, има развитие на ледените шапки, което се свежда до 770 ppm. Мисля, че каквото и да направим, има тенденции, е, които едва ли ще могат да бъдат обърнати. Благодаря и Берел Грун от Зелените. Благодаря. Ще продължа казаното от е, госпожа Паулос. Често говорим за това дали да има градус и половина или 2 градуса – има учени обаче, които смятат, че трябва да се обсъди количеството на въглеродния диоксид в атмосферата. Преди 30 или 40 години Джеймс Хансен заяви, че прага е някъде около 350 ppm в атмосферата, за да бъдем сигурни, че няма да се влуши положението. Това е и праговата стойност, която използват колегите от Стокхолмския институт за околната среда на ниво планета Земя. Съгласни ли сте, че трябва да бъдем на ниво около 350 е, в края на века, за да може да задържим глобалното топляне в такива рамки, че да можем да се справим. Беше казано, че в момента сме около 440 ppm и увеличението е с около 3 ppm всяка година, значи е, съвсем скоро ще ударим нивото от 420, само след година или две. Имате около 10 минути да отговорите на всички тези въпроси. Благодаря. Много интересен е дебата. Нека да се опитам да кажа няколко думи в началото за рибарството. Във връзка с промените, ако следваме настоящите практики, със сигурност можем да кажем, че ще има по-малко риба в бъдеще. И като погледнем измененията в климата, като погледнем увеличението на средната температура, температурата и съответното променяне ще има въздействие върху количеството риба. На световно ниво, когато се говори за използването на земята, се говори и за биоразнообразието. Има редица срещи, които са посветени на океаните. Аз бях на една такава среща, конференция посветена на океаните. Там се говори за огромни защитени зони, за да се защитят в крайна сметка морските природни ресурси. Целта е тези морски ресурси да могат наистина да мигрират и да има все пак някакви защитени зони. Поне 30% от океаните трябва да бъдат защитени по този начин. Националните усилия се доближават до целта от 10% и това ще помогне. Що се отнася до възстановяването на кораловите рифове на някои места, трябва да кажем, че всички усилия могат да са напразни, ако не успеем в крайна сметка да спрем глобалното затопляне. Затова е необходимо да стабилизираме средната температура на Земята и да се ограничим до градус и половина. Това е предварително условие за това да успеят много от другите усилия за съхраняване на морските екосистеми. Тук става дума за маргинализираните системи на коралните рифове, става дума за преместени запаси, става дума за промените в Северния ледовит океан. Някои смятат, че ако глобалното затопляне продължи, и дори да задържим температурата до градуса и половина, в крайна сметка през лятото ще може да се преминава през Северния ледовит океан и то безпрепятствено. Не мога да отговоря на всички въпроси, свързани с рибарството. Всъщност, ние разгледахме всички системи, има едно цялостно заключение. Функционирането на екосистемите и на услугите, които те ни дават, ще бъде обезпечено само ако има спиране на измененията в климата и намаление на емисиите. Беше казано за миналите прогнози и е, желания, предписания. Погледнете доклада който говори за градус и половина. Там се говори за 45% по-малко емисии до 2030 година спрямо 2010 и освен това се говори за климатична неутралност до 2050 година и в последствие за отрицателни емисии, като това ще зависи естествено от скоростта и от амбицията. Има сценарии, които могат да бъдат проучени. Те вече са налични и те могат да ви покажат какво трябва да се направи, за да се осъществи Парижкото споразумение. То вече е на масата. Въпросът е дали ще се реализира. Да, има места в Европа, които са заплашени. Аз също живея в а, ниски а, земи, в ниска зона. Много от бреговете са защитени. Не мога да ви дам конкретни бройки за Европейския съюз, колко хора ще бъдат засегнати. Въпросът е кога ще се достигне лимита на адаптиране. Дали едно нарастване на морското ниво с морското равнище с 3 метра в крайна сметка ще ви даде възможност да продължите да функционирате както сте функционирали до сега. Има нещо свързано с голяма несигурност, що се отнася до повишаването на нивото на морското равнище. Цифрите в този доклад са най-положителните които са налични в момента. Естествено, има и възможност, когато се наруши баланса, в крайна сметка, да се стигне до много ускорено отрицателно развитие. Не знаем дали е, това ще се случи, когато имаме 3,5 или 4. Е, тези цифри са общо взето гарантирани. Чухме и за палео нивата. Ако вземете криосферата на планетата и разтопите леда, ще видите, че ще имаме резерв от 65 метра. Що се отнася до нивото на моретата и океаните. Така че е много трудно да се направят прогнози, е много трудно да се ам, каже какво ще стане, каква ще е скоростта и съответно какви ще бъдат последиците. Да, океаните могат да допринесат за смягчаване на въздействието. В този доклад ние говорим за решения, основани на природата. Цифрите и местата за съхраняване на въглерод могат да допринесат за смекчаване на въздействието, но те ще отговарят за не повече от 0,5% от годишните емисии. Без допълнителни усилия, съответно, няма да се получи. И ако не направим такива усилия, всичко ще пропадне. Много е е, важно да се отбележи, че дори и да успеем да развием различните възможности и места за съхранение на въглерод, може да няма положително въздействие върху рибите. Е, ще работим по този въпрос в е, работната група. Там има трима колеги. Що се отнася до повече от 20% като принос. Част от океанската енергия е енергия, която се добива от експлоатацията и ние в IPCC ще направим оценка в работна група 3 на този доклад и на оценъчния цикъл. Емисиите от корабоплаването са точно толкова важни и свързани с предизвикателства, както и емисиите от авиацията. В моята страна много се говори за използването на синтетични горива, синтетичен дизел, водород. Говори се дори за производство на водород от природен газ и за съхраняване на въглерода, който се освобождава при този процес. Съществуват варианти, които не са напълно използвани и не са озрели от техническа гледна точка. Ако действаме амбициозно, що се отнася до намаляването на емисиите, има надежда, че трансформацията ще успее. Дали ще успее с скоростта, от която света има нужда, за да се постигнат и целите от Париж. Това ще зависи от политическата воля и от волята на нашите общества. Много варианти има пред нас. Те могат да бъдат разгледани, приведени в практика. В нашия доклад, както вече казах, ние разгледахме решения, които наричаме решения възоснова на природата – Разгледахме и възможностите за защита на бреговете. Показах ви една таблица, която разглежда различните варианти за защита на бреговите зони. И накрая, по отношение на концентрацията на въглероден влокис в атмосферата, знам за този дебат. Някои хора казват, нека да размразим леда в Северния ледовит океан 330 ppm. Трябва обаче технологиите да са постижими е, и освен това да се премахне от атмосферата въглеродния двок и си най-вече този в ниската част на атмосферата. Ниските слоеве още не сме стигнали до там. Благодаря. Предлагам да аплодираме всички гости. Uh, the... Благодаря, благодаря за посланието и за усилията. Почивка от две минути, за да може колегите от двете комисии, които са ни на гости, да напуснат и след това ще гласуваме. Ask... Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Започваме с гласуването. Ще мина на френски. Не казвайте, о не. nous votons, commençons Започваме с гласуване по устния въпрос към комисията за КОП 15 по Конвенцията за биологично разнообразие. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Устният въпрос се приема. Гласуваме въпрос искане за устен отговор Европейска година на по-зелените градове. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Въпрос с искане за устен отговор по въвеждане на цифровата трансформация. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме незаконната търговия с домашни любимци. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Чудесно. Сега ще гласуваме резолюцията за КОП-25. Искам да уточня, че тази конференция няма да бъде в Чили, в Испания. Необходимите промени са въведени в текста и също така ще се уточни, че конференцията ще бъде председателствана от Чили, но ще се проведе в Испания. И така, параграф 1, изменение 35. Параграф 1, 35 изменение. Кой е за? Проти... Кой е против? Отхвърля се. Въздържали се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Параграф 1, изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2а, изменение 45 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Проверка. Изменение 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 54-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 62 за. Против. Въздържали се, приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-то изменение. За. Против. Приема се. 67 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 75-то измерение. За. Против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против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 гласуването. Приема се. 89. Да. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стой три. Проверка. Всички ли гласувахте? Приема се. Изменение 106. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108. За против. Да направим проверка. Приема се. 109. Разделно гласуване. Първа част. За против. Първа част приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Не видях как гласуват социалистите. Би трябвало да е прието. Нека да проверим втората част. Приема се. Измерение 110. За. Против. Отхвърля се. 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114. За. против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, да проверим. 118. Отхвърля се. 119. За. Против въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, да проверим. Отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се. Приема се. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 124. За. Против. А, извинявайте, пада. Тъй като е прието 123 изменение. 125 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. отвърна се. 129 за против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет и четири. За. Против. Въздържали се, приема се. 147 за против. Да проверим. Ватиклю. Край на гласуването. Приема се. 148 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 150. За. Против. възържали се. Отхвърля се. 151. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, да проверим. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Да проверим. 155-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 156. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Да проверим. 157. Отпада. Извинявайте, преминаваме към 159. За. Против. Да проверим още един път. 159 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 7. За против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет и едно за, против, да проверим. What is Край на гласуването. Приема се. Изменение 110. За. Против. Въздържали се. Приема се. 171. За. против, въздържали се, отвърля се. Искате проверка? Добре. Така, гласуваме 171 изменение. Извинявайте. Приема се. Компромис номер 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 182. За. Против. Да проверим. But it's closed. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако искате да проверим, ще проверим. Сто осемдесет и шест за против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 196 за. Против. Въздържали се. Приема се. 199 за. Против, въздържали се. Приема се 200 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста и едно. За. Против. Въздържали се. Пак да проверим. Приема се. Изменение 203. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 205. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста и шест. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 208. За. Още един път. 208 изменение. За. Против. Да проверим. 208. Alors C'est rejected Rejected. Отхвърля се. При това много ясно. Двеста и девет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 214 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, Въздържали се, приема се. Amendement 228. Изменение Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 228. За против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 235 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13а за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се, приема се. 245 пада. 246 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 248 за. Против. Отхвърля се, но нека да проверим за всеки случай. 249. Отхвърля се. Двеста и две. За. Против. Въздържали се. Е, НП е за. Нека да проверим. 252 изменение. 252. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 256 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, да проверим. Приема се. Те 71 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 261 изменение, извинявайте. Приема се. Още един против. Още 262 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 263. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264. За. Против. Въздържали се. Приема се. 265 за, против, възражали се, отхвърля се. 266 за, против, възражали се, отхвърля се. 267 за, против, да проверим. Отхвърля се. 200 Извинявайте. Дали сами черно-бяло копие. 268 за. Против. Въздържали се, приема се. 269 за. Против въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, да проверим. Приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против. Да проверим. 274. Отхвърля се. Вдигайте високо ръка. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, да проверим. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. 280. За. 281. За. Против. Въздържали се. отвърля се. 282. За. Против. Въздържали се. Приема се. 283. За Приема се. 285 за. Против. Въздържали се. Приема се. 285 за. Против. Въздържали се. Приема се. 286 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 287 за. Против въздържали се, отхвърля се. Гласуване амблок, предложенията на ИТЕ за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме амблок, приноса на 9. въздържали се, приема се. Преминаваме по-нататък. стигаме до съображенията. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 15 съображение, 8 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 16 съображение, 9 изменение. За, против. Да проверим. Отхвърля се. Изменение 10 за против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, да проверим. Приема се. Изменение 12. Пада. Преминаваме към съображенията номер 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Измерение 17. За. Против. Да проверим. Приема се. 18 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 изменение. За. Против. Да проверим. Отхвърля се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 не беше прият, затова гласуваме 22 изменение. За. Против. Да проверим. Отхвърля се.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 против. Да проверим. Приема се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към гласуването на проекта за резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ouais. <coughs> So we move to the сега Да, преминаваме към гласуване на възраженията. Възражение срещу, за генетично модифицирания памук ЛЛ 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към генетично модифицирана соя МОН 89788. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Възражението се приема. Преминаваме към възражението във връзка с генетично модифицирана царевица. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Възражението се приема. И последното гласуване за генетично модифицирана царевица. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Dear colleagues, we still have an item on the agenda. Скъпи колеги, остава още е, една точка в е, дневния ред за днес. Да, позакъсняхме. Така че много моля всички, които желаят да напуснат залата, да бъдат е, по-експедитивни. Ще обсъдим сега типовото одобрение на моторни превозни средства – по отношение на емисии от леки превозни средства за превоз на пътници и товари. Давам веднага а, думата на комисията, а след това на нашия докладчик Естер Телонга. И така, комисията първо за 5 минути, моля. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря много за това, че сте включили в дневния ред е, тази тема. Извинете ме е, за прекъсването. Моля всички членове на комисията и присъстващите в залата да е, пазят тишина. Всички, които желаят да напуснат, моля да го направят бързо. И така, благодаря ви за това, че давате възможност на комисията да представи предложението във връзка с регламента за процедурата за измерване на емисии в реални условия на движение на управление. А ние ще трябва да говорим сега за всъщност процедурата по регулиране с контрол Нека да ви дам малко контекст във връзка с темата. Ние всъщност предвидихме определени стъпки във връзка с лекотоварните автомобили и промени в регламента, които да позволят измерване на емисиите при реални условия на движение. И освен това, ние променихме най-вече разпоредбите в регламента, в един допълнителен регламент, който се отнася до така наречените фактори на съответствие. Става дума най-вече за технически промени е, и така се разграничава всъщност е, процедурата за измерване на емисиите в реални условия на движение от лабораторните, е, лабораторно измерените. Регламента относно факторите на съответствие, а не толкова до измерванията на реалните, при реални условия, бяха беше всъщност обект на обжалване, беше оспорен, като факторите на съответствие се смята, че са прияти не в съответствие с мандата, който е получил комисията. И така Съдът се произнесе, е, комисията в крайна сметка отнесе е, нещата до съда, до общия съд на Европейския е, съд. Имаше едно решение на съда, комисията след това реши да обжалва решението. Комисията е подкрепена от Унгария и от Германия. И Естествено, периода на преминаване към новите процедури и новия начин на измерване ще продължи по-дълго. През следващата година ще се опитаме да представим малко повече детайли във връзка с решението и което обжалваме. Но ще ни бъде необходимо малко повече време. И така, по отношение на регламента, който обсъждаме днес, тук комисията предлага един проектотекст, който е пред вас и който променя регламент 715 във връзка с стойностите на азотни окиси за лекотоварни автомобили и търговски е, превозни средства и е, Всъщност, от една страна става дума е, за статистическа несигурност и освен това за техническите е, стойности и, е, така да се каже, степента на техническа несигурност във връзка с 1,5 е, фактор на съответствие, а, който би трябвало с помощта на делегиран акт, съгласно член 1.10 да бъде уреден. И така, това са всъщност факторите на съответствие, за които а, говорих. А, всъщност ние предлагаме един марш а, за а, стойностите, които на практика са по-низки от а, първоначалните. 1,43, е, както виждате, вместо е, по-високата стойност. В момента се работи все още. Комисията заяви, че прегледът на техническите е, на така, апаратурата и на техническите аспекти ще продължи и ще се из... управлява от съвместният изследователски център. Е, става дума за първоначални констатации, с които разполагаме към момента и които най-вероятно ще занижат е, е, марша до 0,32. Все още анализираме данните. И така, тук един, една кратка справка. Виждате, че все още продължава обсъждането в Корепер в края на ноември най-вероятно съветът ще внесе досието и след това ще го обсъди. И в заключение мога да ви кажа, че става дума за промени във връзка с решението на съда, които се отнасят до факторите на съответствие – ние приемаме маржа за техническите характеристики във връзка с измерването и основните е, процедури са свързани най-вече с правомощията на комисията при изпълнение на клаузите от договора. И така, тук виждате още веднъж е, е, в съвсем кратка форма причините, е, поради които се налага да направим това предложение. Благодаря. Давам думата за 5 минути на Естер Даланка. Да, благодаря много на комисията тя вече е, посочи, че става дума за много техническо досие, но времено и с много важни правни аспекти е, в цялата проблематика. Аз много се надявам, че комисията в крайна сметка ще доведе нещата до добър край. Има много неща, които искам да споделя във връзка с предстоящата работа по това досие. Така наречените е, фактори на съответствие всъщност е, спорният момент. Те са много важни. Е, и те се състоят е, и се изразяват в това, че в крайна сметка не бива да се надвишават определени е, пределни стойности. Е, естествено, е, изкушението е голямо да говорим не само за маржа във връзка с е, измервателната апаратура, но и по отношение на процедурата за измерване на емисиите, емисиите на автомобилите. Естествено, след като се оспорват определени части от регламентите и съответно пък комисията е, обжалва решението на съда. Ще се въздържа в момента да навлизам в подробности. Защо комисията всъщност е натварила именно съвместния изследователски център с е, анализите? разчитаме най-вече на изследователите и комисията очевидно разчита на изследователите, затова евентуално да се проучат възможностите за намаляване на стой, на пред, така, факторите за съответствие. Ще се надяваме на по-добри резултати. Какви са очакванията на комисията до края на годината? в това отношение фактора на съответствие не би трябвало да а, надхвърлят лимитите по отношение на азотните окиси и също времено трябва да са съобразени с а, а, процедурите за измерване на емисиите и измервателната апаратура. Така че е, коригирането е, трябва да стане е, в първия възможен момент. Не би трябвало да прибързваме, ако не са на лице необходимите условия. Много колеги ще зададат въпроса, който и аз сега ще задам. Какъв е, така да се каже, графика по отношение на пост Юро 6? Много хора очакват в крайна сметка някакво решение по въпроса, но аз мятам, че на предложението на комисията, което лежи на масата, при всички положения ще трябва да се обсъди и, и да се поработи по него. Какъв е графика? Какви са сроковете? Е, очаквам е, е, да работим добре и с координаторите, и с индивидуални членове на комисията. От името на социалисти и демократи. Мириам Дели, благодаря. Много често сме чували в парламента и в частност комисията, че стандартите за емисиите трябва да се спазват и то в действителност, а не на хартия. Това започна да се чува много често, особено когато се появи скандала с дизеловите автомобили в края на 2015 година. Аз мисля, че трябваше да се подсили законодателството още тогава, когато се появи дизел Гейт. Ние виждаме, че производителите на автомобили не взеха обратно за ремонт своите произведени коли и това има въздействие и върху здравето на хората. Сега позволяваме на автомобилите да е, имат емисии дори до 168 грама до 2020 година. Съвета сега се опитва да легитимизира новите лимити и това е неприемливо. Не можем да имаме ситуация, в която коефициентите на съответствие просто се използват, за да се припишат оригиналните ограничителни линии относно азотните окиси. Азотните окиси за дизеловите автомобили днес са по-високи, отколкото за бензиновите. И аз не разбирам защо дизеловите автомобили трябва да имат право да замърсяват повече. Това е шанс за нас в Европейския парламент. Имаме възможност да се е, подобри въздуха в Европа и трябва да използваме тестове в реално време, във време на шофиране. Производителите трябва да използват най-добрите технологии, трябва да имаме много по-строги тестове в е, време на реално е, шофиране, ако искаме да имаме и по-добро развитие в Европа. Относно коефициентите на съответствие, мисля, че трябва те да се оптимизират, тъй като може да има манипулация. Има решение за това как да се изчисляват емисиите в реално време и производителите трябва да използват подобни технологии, вместо да се осланят на коефициенти на съответствие. Не можем да имаме извинения за пред хората. Очакваме с нетърпение разговорите. Мисля, че в крайна сметка целта на всички нас трябва да бъде да гарантираме, че е, стандартите за емисии, които имаме на хартия, в крайна сметка са и тези, които се отчитат на пътя за благото и за доброто здраве на нашите граждани. Благодаря. Думата има госпожа Солис Перес. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията за презентацията. Ясно е, че трябва да бъдем много по-амбициозни, що се отнася до емисиите на азотни окиси. Ако искаме естествено да изпълним и ангажиментите в областта на околната среда. Имаме нужда от по-различно законодателно предложение от това, което ни беше представено днес. То трябва да е насочено към поколението автомобили след Евро 6. Трябва да има ясни срокове и трябва да има консултации с заинтересованите страни. Не можем да започваме дебат по това законодателство, така ще забавим процеса, ще имаме голяма несигурност за представителите на индустрията и за милионите хора, които работят в тази индустрия. Мисля, че парламента трябва да демонстрира ясна готовност за значително намаляване на емисиите на азотни окиси в рамките на следващия стандарт Евро 7. И когато е възможно, трябва да има намаление в което да се подчинява както на коефициентите на съответствие, така и на научната информация. Искам да попитам защо коефициента на съответствие в това конкретно предложение представлява една конкретна цифра, без да се отчита нивото на грешките. Първоначалното предложение през 2015 година представяше едно разделение – мисля, че производителите също трябва да понесат своята отговорност. Те трябва да гарантират, че 80 мг на километър в рамките на Евро 6 трябва да се зачитат. Естествено, Онези, които произвеждат оборудването за измерване, също имат своята отговорност. Това е свързано и с нивото на грешките. Искам да разбера какво смята комисията по всичко това, което казвам. Трябва да споменем освен това, че доклада на научния център споменава, че можем да намалим оборудването до нива, които се определят като 0,32. Имам предвид нивата на грешките. Ще отчетете ли този факт? Мисля, че нивото на грешките трябва да бъде е, намалено, но това трябва да се основава и на научните дейности. Имаме нужда и от технологии. Иначе няма как да говорим за конкретни цифри. Бихте ли отговорили на моите въпроси? Бас Айкхаут от името на Зелените. Благодаря съвсем накратко, тъй като Естер Деланге вече го каза. Нещата звучат технически, но са супер политически, защото променяме стандартите, които задавахме в регламент през 2007 година. През 2007 година се съгласихме по стандарти, очертани в член 5, значи за автомобили в условия на шофиране, в реално време на използване. От тогава насам решихме да подобрим процедурите на тестове, но това не означава, че не можем да спазваме стандартите, които сме заложили през 2007 година. Иначе какво правим сега? 11-12 години след като заложихме тези стандарти за автомобилите, съответните пределни стойности. Сега, чрез нови тестове, ще дадем възможност на автомобилите да замърсяват повече. Всички мои колеги искат технологична неутралност. Нека тези хора да ми отговорят защо по силата на този регламент дизеловите автомобили имат право да а, замърсяват повече от тези, които се движат с бензин. Това технологична неутралност ли е? Освен това, наистина ли ще позволим на автомобилите да замърсяват повече от това, което им позволихме през 2007 година? Може да наричате това марж, марж на грешката, може да го наричате коефициент на съответствие. В крайна сметка, каквото и да е то, вие е, общо взето разводнявате стандарта през 2007 година. Аргументацията издиша. Уважаеми госпожи и господа, през 2007 година се договорихме вече за стандарти при шофиране и съответно нивото трябва да е по-низко. Възможно е, защото стандартите в САЩ и стандартите в Китай вече са по-низки, значи производителите вече се стремят към по-низки стандарти. Европа подвежда своите граждани. Ние възразихме още по това време. Нямахме мнозинство, казахме, че не трябва да има делегиран акт. Това е законодателна промяна, промяна на фундаментален стандарт, който договорихме през 2007 година. Ние обаче ще останем последователни, верен на себе си и ще се противопоставим още веднъж. Благодаря. От идентичност и демокрация няма желажда. А, има. Ето, заповядайте. Благодаря първо на комисията за много изчерпателната информация. Благодаря за информацията. Да, става дума и за техническо, но и за правно досие. Бяха споменати два различни доклада и ще обърна внимание тук най-вече на два аспекта. От една страна предложението на комисията, в което става дума за определен правен акт, който е прият от Европейския парламент сега, ако парламентът действително иска да, се, да стане смешен в очите на всички, ще трябва да а, а, вземе друго решение. Така ли? А, едната година решаваме едно, следващата година друго. От техническа гледна точка, съгласно решението на Общия съд на ЕС, кое, решение, което е влязло вече е, в сила, не се предвижда досието да се разглежда в рамките на обичайната процедура. Тоест, преди всичко ние искаме по този начин и съдът подчертава това, да постигнем повече правна сигурност. Освен това, тук става дума за ябълката на раздора, за така наречените коефициенти на съответствие. Това не е нищо чак толкова магическо и фантастично. Не. Става дума действително за определени технически параметри. При всяко изпитване на автомобила се измерват определени характеристики и емисии. И измервателният уред с който могат да се променят в лабораторията стойностите, се намира в самия автомобил. Е, и всеки път, в крайна сметка, в лабораторията става дума именно за прецизността на измервателните уреди. Съвсем реалистично трябва да кажем, че винаги, в крайна сметка, има някаква разлика между лабораторните стойности и реалните условия, измерените стойности в реални условия на движение. Е, по тази причина имам известни съмнения. Благодаря. Пани Госпожа Залевска от името на екара Господин председател, уважаеми госпожи и господа, всички май сме на една вълна – всички искаме да видим конкретни срокове, крайни дати, за да може производителите да имат яснота. И хората, обикновените хора, между другото. Трябва да се знае как точно ще се прилага регламента от 2007 година. Необходимо е да сме готови до края на февруари 2020 година. Очевидно, според комисията няма да успеем. Означава ли това, че регламента от 2007 година ще се прилага без коефициента на съответствие? Очевидно, комисията, която търси решение, не е готова Искам да разбера откъде идват конкретните цифри. Имаме нужда от технически отговори, които ще ни дадат информация за това каква е методологията за научната дейност. Вие споменахте производителите. Дали обаче се отчитат всички производители? И още един въпрос – възникнал в рамките на полските консултации. Член 11. Голяма част от малките и средни предприятия са изключени от регламента. Те имат оборудване, което може да се използва. Това е много особено и много опасно и ние ще внесем изменения в тази връзка. Благодаря. Катерина Конечна от името на ГОЕ последния докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Всички знаем какво се случи и всички знаем, че е необходимо да се вземат мерки. Дори да бяхме взели мерки вчера, щяхме да закъснеем. Съществува правна несигурност относно пределните стойности – на емисии и тъй като времето е много малко, говоря за времето за внасяне на изменения, аз предлагам да одобрим предложението на комисията такова каквото то е. Трябва да има правна сигурност не само за тези, които се занимават с типово одобрение за производителите, но и за гражданите. Знам, че съм ви омръзнала, но е необходимо да осъзнаем е, какво е времето за разработка на нов автомобил. То е около 7 години. Една известна стабилна промяна в рамките на няколко месеца просто ще има сериозно въздействие върху индустрията, съответно върху околната седа, работните места. Е, коефициент на съответствие се използва възоснова на технически параметри, свързани с промяната в влажността на въздуха, например. Има и много други параметри. Не можем да пресъздадем всичко това в лаборатория. Не можем в реални условия на експлоатация да имаме същите условия, които са в лабораторията. Един независим орган вече подчерта всичко това. Не са го казали производителите. Днес Европейската комисия е дошла при нас и тя разглежда е, положението всяка година и когато се променят така наречените ПЕМС, може да има допълнителна промяна в закон. Що се отнася до емисиите, очакваме от комисията да предложи нови стойности до 2021 година. Тук не можем да внасяме сега сериозни промени на, на този етап. Не можем да наказваме производителите, просто защото те не могат да използват по-прецизни уреди за измерване. Не можем да правим нещо, което в крайна сметка ще ни струва страшно много пари и ще има и социална цена, независимо от това колко привлекателно ни изглежда днес. Имаше преки въпроси към комисията, две минути за отговори. Благодаря за всички въпроси. Ще започна с казаното от докладчика. Тя беше подкрепена от няколко депутата. Работата е извършена от съответния комитет, познат като GRC, относно промяната на маржовете. Ще има тестове за четвъртата седмица на ноември. Това означава, че колегите в комитета ще имат нужда от още три седмици за приключване на анализа, значи ще стигнем до края на годината. Не мога да ви кажа как точно ще протече процеса. Естествено, промяната ще е надолу. Това е една от промените, която е въведена в съвета и ние, може да си представите, подкрепяме такава промяна относно това защо имаме една конкретна стойност, защо не споменаваме марш на грешката, това беше променено днес в съвета. Това е едно добро изменение, което ще внесе яснота относно това, че маржа не може да бъде една конкретна цифра, маржа на грешката. Така че това е добро предложение. Относно по-техническите обяснения на работата на комитета, искам да кажа, че днес чухме презентация на колегите от съвместния научен център. Те ни казаха как работят относно евентуалните маржове. Днес те вече са разгледали около 70% от оборудването на пазара вървим към 90%, значи резултатите са изключително надежни. Вярвам обаче, че колегата от съответния научен център може да направи тази презентация. Тя е много техническа. Вие ще решите дали да го поканите. Относно дали производителите са готови или не за намаляването на праговите стойности. Ние смятаме, че те са готови. Ние смятаме, че това, което предлагаме е интересно и може да бъде постигнато относно сроковете за Евро 7. Важна тема. Комисията започна работа по този проект още в началото на, на тази година. Искаме да се подготвим за поручването, което ще започне в началото на следващата година. Страшно много работа предстои. Ще въведем основни промени в праговите стойности, в методите на тестове, в рамките на всички категории превозни средства ще бъдат засегнати няколко нормативни акта. Така че трябва да се направи оценка на въздействието на всички тези промени. Съответно ще имаме проект на предложение през 2021 година. Тук внасям едно уточнение. Трябва да бъде разгледано всичко това и от колегите от JRC, съвместния център. Относно лимитите за бензинови и дизелови автомобили, предвидени в съществуващото законодателство. Искам да кажа, че решението се взима от законодателите. Ние се опитваме да гарантираме, че ще бъдем технологично неутрални, що се отнася до стандартите в рамките на бъдещия Евро 7. Искаме да гарантираме, че всички технологии ще бъдат разгледани по един и същи начин. Мисля, че това са отговорите на вашите въпроси. Имаше още един, между другото, относно колко време имаме за да работим по проекта на законодателство. Съда каза, че периода за развиване на нови стандарти не може да надхвърля 12 месеца от датата за влизане в сила на решението. Решението е, сега е обжалвано, така че ние имаме повече време. Няма нужда да е, се съобразяваме с края, крайната дата, 23 февруари до година. Това е, може би, новина за вас. И накрая, относно промяната на регулаторната рамка и връщането на коефициента на съответствие от страна на комисията и съответно аргумента, че не спазваме законодателството, тъй като вече има лимити. Не, ние следваме това, което каза съда. Съда сам по себе си не успорва характера на коефициентите на съответствие. Той просто казва, че комисията може да не е била права. Затова решението предлагаме днес на вашето внимание и парламента и съвета ще решат дали приемат тези коефициенти на съответствие. Това са всички отговори. Благодаря и последни думи от страна на докладчика. Благодаря. Докладчика провери дали вече сме казали, че ще имаме техническо заседание с а, докладчиците в Сянка и, и, Сянка и с представителите на съвместния научен център. Това заседание ще бъде на 4 декември. Работата тече. Относно въпросите, които бяха зададени днес, мисля, че те ще бъдат зададени на срещата, която сме предвидели с JRC. Какво имам да добавя? Благодаря за изказванията на всички колеги. Мисля, че те бяха много полезни. Ние сме в комисията ЕМВИ и всички ние сме готови да работим за най-добрия резултат, що се отнася до качеството на въздуха за нашите 500 милиона граждани. Нека обаче да сравня нашето начинание с глобите за превишена скорост. Ако погледна тук всички, едва ли ще отречете, че на някакъв етап в живота ви сте получавали глоба за превишена скорост. Всички знаем, че когато получим такава глоба, полицията ни праща писмо и пише, че например сте шофирали с 130 км в зона, която е с максимално ограничение на скоростта от 120 км и се казва, в съответното писмо, че 8 км се свалят поради е, възможност за техническа грешка. Значи с 122 км в час сте, сте карали в крайна сметка и въпреки всичко ви глобяват. Значи има техническа несигурност. Може да има маршна грешка. Е, маршна грешка може да има и когато, например, използваме средства за измерване на продуктите, които ще използваме за кекс, който искаме да изпечем, например. Всеки път, когато работим с машини, има маршна грешка. Ние работим по текст, който засяга техническото оборудване и трябва да се постараем да постигне максимално добър резултат. Толкова от мое име. Благодаря, казва председателя. Проекта на доклад трябва да се появи през януари, но тъй като темата е много важна, ако докладчиците решат, можем да имаме допълнително заседание, за да чуем всички колеги, а не само докладчиците в сянка. Крайният срок, аз съм готова да се съглася, не се притеснявайте. Никак не се притеснявам, казва председателя. Гласуването в комисията МВ ще бъде през март идната година. Благодаря. Предстои заседание на координаторите.